70 години след края на Шоа антисемитизмът се появява отново. През 2017 година трябва да се приложи а, нашата резолюция във връзка с Холокоста. Също така има и хора, които са дискриминирани възоснова на своята сексуална, сексуално самоопределяне. А хартата за основните човешки права трябва да е в центъра на европейската политика, защото демокрацията на обществата се вижда по а, начина по който те се отнасят към мълцинствата си. Госпожа Хелга Стивенс има думата сега. Voorzitter, беста колегас. Уважаеми господин председател, колеги, въпреки основателните критики, свързани с насилие срещу жените и общността ЛГБТ, ние няма да гласуваме за този доклад. А ние подкрепяме защита на правата на хората с увреждания, но има един нюанс в този доклад. Не се прави разграничаване между законната и незаконната миграция. И незаконната миграция – се разглежда като една мярка, която а, изисква, т.е. едно явление, което изисква интеграционни мерки. Необходимо е да има национална миграционна политика. Ние смятаме, че следва да се разглежда всеки случай конкретно в зависимост от същината на проблема. За това не съм съгласна с този доклад, защото той не споменава политическите затворници в Испания. Позорно е това. Благодаря, госпожа Натали Гризбек. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. 2017 година беше мрачна година за основните права и най-вече за свободата на словото. Прекалено често в Европейския парламент трябваше да запазваме едноминутно мълчание – за загиналите в хода на изпълнение на журналистическия си дълг. Това са демократи, които са подавали сигнали, които са говорили за корупцията, изпирането на пари или данъчното укриване. По-настоящем виждаме, че има и риторика насочена срещу медиите. Има турмоз, има агресия. Трябва да напомня за Бомарше, който е казал без свободата да критикуваш, хвалбите са безсмислени. Ето защо аз наистина подкрепям доклада той подчертава непропорционалния натиск през 2017 година, на който бяха подложени основните права. Благодаря. Благодаря ви, колегата Райнтке. Чея. Благодаря. Скъпи колеги, да се огледаме в Европа навсякъде. Хората излизат на улиците и развяват флага на Европейския съюз в Букурещ, Виена или Берлин. Те развяват тези флагове, защото се обръщат към нас. Върховенството на закона и основните права са под натиск в много държави на Европа. Хората очакват от нас да действаме. В член 7 се оказа мощен инструмент но непрактичен за прилагане от време на време. И за това ни трябват допълнителни инструменти, за да запазим върховенството на закона и основните права. Например, експертна група, която да наблюдава непрекъснато спазването на върховенството на закона и основните права. И ако има а, нарушения, да има санкции. Европейският парламент е единствената пряко избрана институция от европейските граждани. Така че борбата за основните права и за върховството на закона трябва да е в центъра на нашата борба. Това не е партизанска борба. Това е сърцевината на европейската демокрация и единството. Нека да направим това заедно. Благодаря. Благодаря. Има въпрос с синя карта към вас от госпожа Гарапини. Трябва обаче да приключим дебата до 5 часа, така че не мога да ви дам време. Преминаваме към следващият оратор, господин Етрич. сме wobec tego троха часа. във tego пан Михал Marusik, бързо прошу. Господин Марушик, господин Нецоцнев, Че права Благодаря, господин председател. Да, наистина основните права са природни права и има три такива права на живот, на собственост. Но искам да се спра на свобода, разбира се, и на собствеността. Нека не забравяме, че е, правото на собственост включва правото да се разпореждаш с плодовете на своя труд. Тази свобода да се разпореждаш с дохода се нарушава. Много често се конфискува имущество заради неплатени данъци, но трябва да се защитава собствеността по законов и законодателен начин. Хората биват наказвани за добри дела. Това затруднява усърдната работа и производителността в Европа. В Европа се насърчават паразитите, а организмите, върху които живеят паразити, не могат да бъдат здрави. Благодаря, господин Фонтулис. Благодаря ви. Този доклад, въпреки заглавието си, е доста опасен, защото в него се казва, че не бива да се подкопава върховенството на закона, например – но основата на върховенството на закона диктува да се определи кой взема решенията. Институциите НПО имат такива правомощия. Също така доста се говори за мигрантите и етническите мъчинства. Нека си го кажем ясно. Миграцията не е човешко право. Държавите имат право да решат кой ще мине границата им. Всички, освен това, би трябвало да имат еднакви права и задължения. И нищо друго. Накрая, нека ви напомня за хилядите атентати вече – аз съм баща на син, който беше убит от радикалната левица. Трябва да говорим и за това. Поръчило помени... Благодаря. Не мога да похваля докладчика за този доклад, защото в него се описва ерозията на основни човешки права от правото на миграция се прави основно човешко право. И се създава впечатлението, че Европейския съюз е място за дискриминация и упражняване на насилие върху жени, мигранти, а, това не е вярно. Ние сме пространство на свобода и равенство с най-висок стандарт на живот, където свободата се цени. Защо, когато сте писали този доклад, не сте се съветвали с колегите си? Защо не сте постигнали по-добри компромиси? Този доклад не е цялостен, не е обективен, не е симетричен и затова не го подкрепям. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Вайденхъцер. Годишният доклад за основните права е много важен за комисията Либе. Картата на основните права е нашият компас, по който разбираме дали основните права се спазват и какво е положението в отделните държави членки и как се развива прилагането на човешките права права. Докладчика господин Тери Кабърс е, се е постарал да направи обзор на положението и е успял. Поздравявам го. По отношение на Агенцията за основни права, нейните познания трябва да се използват много по-интензивно, не само при изготвянето на доклада, а и при разработването на законопроекти. Ние ще използваме а, тази възможност, а, но трябва да имаме възможност да действаме и по собствена инициатива. За тази цел ни трябва персонал и съответните заделени средства. Благодаря, госпожа Маковей има думата сега. Диктатура на Азербайджан, журналисти. Диктатурата в Азербайджан преследва журналисти. Те рискуват свободата си, живота си. А Замер Месман вече две години е в затвора за това, че е публикувал фотографии с луксозните имоти на високопоставени длъжностни лица. Сега той започна гладна стачка. Има и други хора, които го правят заедно с него. Азербайджанската полиция обвини този журналист и в други престъпления, за сега непотвърдени със сигурност. И за това той продължава да бъде лишен от свобода. Госпожа Могилини трябва да действа категорично, защото свободата и животът не могат да бъдат предмет на преговори. Трябва незабавно да бъдат освободени политическите затворници в Азербайджан. Госпожа Индвелт. Е, Благодаря, господин председател. Мисля, че някои от изказванията в дебата е, показват ясно колко е необходим един такъв дебат. И какво трябва да вложим в Европейския съюз като общност на ценностите. Казва ни се, защо не направите малък компромис? Ами защото ние не правим компромиси с правата на човека. Това е като равенството. Вие казвате, всичко е чудесно в Европейския съюз, всички са равни. Попитайте обаче жените колко често се сблъскват с всякакви видове турмоз в ежедневието си. Ще спомена и правата на ЛГБТИ. Наскоро в моята страна 200 християнски министри подписаха тъй наречената декларация от Нешвил, която е абсолютно хомофобска – Интересуваме, кои от колегите тук може също да се е подписали. Аз изцяло подкрепям доклада, включително и съображение 7, параграф 23 за правата на жените да вземат решения за собственото си тяло. Няма по-основно право от това. Благодаря колегата Христофоро. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση е ένωση αρχών благодаря, господин председател. Европейският съюз е съюз на ценности и трябва да бъде последователен в прилагането на основните права и правата на човека не само вътре в Съюза, а и да настоява това да става в държавите, които искат да се присъединят към него. Има държави, които получават предприсъединителна помощ, като Турция, например. Те го получават всяка година, но продължават да не спазват принципите на международното законодателство и основни човешки права биват нарушавани. Има различни програми и инструменти за предприсъединителна помощ, които са на разположение на държави като Турция или като Албания, например, която потиска гръцкото младсинство в северен, Северна Пирея. В крайно време е да изпратим послание, че нещата не могат да продължават така, трябва да има санкции. Благодаря, господин Стефано Мауло. Има думата сега diritti umani e lo fa nella maniera sbagliata lo fa soprattutto quando si parla di immigrazione introducendo due principi che fomentano e creano le condizioni per l'illegalità lo fa quando. Човешките права често се тълкуват превратно, когато става дума за миграцията. И се прилага принципа за невръщането на застрашените лица в техните държави. Има неправителствени организации, които помагат на мигрантите. Те работят в Средиземно море, но това създава много проблеми за Италия и за цяла Европа. Европа често забравя, когато говори за човешките права, за проблемите в Африка и Северна Африка. Имаше много годишен план за подпомагане на Африка, но той не проработи. И този доклад не е прагматичен, ще гласувам срещу него. Благодаря, госпожа Шойдрова. На пани комисашко, samozřejmě съгласим. Скъпи колеги, уважаема госпожо комисар, Съгласна съм, разбира се, че трябва да държим на разделянето на държавите, на върховството на закона и на свободата на словото. В някои държави има проблеми с това. Е, и съм съгласна също така, че член 7 трябва да бъде последната възможност е, за корекция. Има обаче и моменти в този доклад, с които не съм съгласна, като например е, че НПО, които а, спасяват хора в Средиземноморието, а, биват а, оценявани едностранчиво. Трябва да мислим а, не само за злосторниците, а и за страдащите, особено майки с деца, а, през зимния период Също така не всички държави са ратифицирали Стамбулската конвенция срещу насилието върху жени. Ораторката е прекъсната. Госпожа Заборска има думата сега. Да. Tak ako každý rok pri príjmaní tejto výročnej správy. Благодаря. Подобно на колегите, които одобриха този ежегоден доклад, нека напомня, че ние сме в Европейския парламент, той се ръководи от европейските договори и нямаме право да насърчаваме различно отношение от залегналото в тях. така както и държавите членки, ратифицирали съответните международни инструменти, се придържат към тях. Ще спомена и Стамбулската конвенция. Но в текста се говори за пола, за социалния пол, за правото на прекъсване на бременността, а само веднъж се споменава свободата на съвестта, нещо, което е гарантирано основно право на Европейския съюз. Мисля, че този текст всъщност представя една много стеснена картина на света и за това ще гласувам против. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Първият оратор Хосе Фария. Добре, господин президент. Благодаря, господин председател. Доклада на колегата Тегли Кабрес показва, че от влизането на Европейската харта за основни права все още има разминаване между законодателството и реалността. Това особено вече за ситуацията на жените и момичетата Та дискриминацията срещу ЛГБТИ общността, мълцинствата. Нека не забравяме в това число и лицата, търсещи убежище. Нарушаването на човешките права продължава да бъде факт. Как можем да говорим за човешки права, когато не сме достатъчно смели, за да използваме пълноценно разпоредбите на договора. Често се забрави, че европейския проект се базира върху хуманизма. Благодаря. Госпожа Кеничи. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Тери Кабранс и на докладчиците в Сянка за тяхната работа. 2017 година беше година с много критични данни по отношение на основните права, като например равнопоставеност, правата на децата и жените. И за това трябва да обърнем внимание на това, че малолетни не могат да бъдат арестувани и задържани само защото са мигранти. Трябва да се въведат специални мерки, за онези малолетни мигранти, които имат нужда от подкрепа. Също така трябва да приканим държавите членки да ратифицират и прилагат Истанбулското споразумение. Трябва да подкрепим също така и правната система. Тя е основа на върховенството на закона и създава доверие в пространството на свобода. Благодаря, госпожа Чиничи. Благодаря, господин председател. Като чета този доклад, аз имам усещането, че всеки, който не е жена, мигрант или представител на мълцинство, няма права на човешки права и на защитата им. Нека да забравим за идеята, че човешките права са нещо, което принадлежи само на отделни групи. Нека да не забравяме, че има бездомни в Европа, че има семейства изхвърлени от домовете си, има хиляди деца, които живеят в бедност. Родителите им не могат да плащат за храна. Достоинството е едно право, което често бива изоставено от Европейския парламент. За сметка на това се насърчава правото незаконно да се пресичат границите. Смятам, че всички права трябва да се разглеждат по еднакъв начин. Това въжи и за правата на всичките ни граждани. Благодаря ви. И последният оратор. И след това преминаваме към изказва на комисията. Господин Епидеус. E, Благодаря, господин председател. Европейският съюз се основава на зачитането на основните права, но много от държавите членки ги погазват. Всъщност това е скритата страна на Луната, тъй да се каже. Същевременно Европейският съюз носи своята отговорност, но подхожда много селективно при такива нарушения на правата. Когато определени държави членки не биват санкционирани, обаче тогава други също посягат – когато се посяга на свободата на съдебната власт, например, много често се затварят очите за това, че в Каталуния, например, депутати се оказаха в затвора. Същевременно в Гърция имаме депутати от третата най-голяма партия Златна Зора, които са подложени на преследване, казват им, че са расисти и ксенофоби – би трябвало Европейския съюз да спре тези практики на поведение. Благодаря. С това приключваме дебата. Давам думата на комисар Юрова. Позволете ми да реагирам на току-що чутото, защото а, отхвърлям а, имат основни права без изключение. Нека да приключа този много важен тематичен дебат, като подчертая основ... много важната роля на Агенцията за основни права. Наблюдаваме много тревожно и опасно развитие, а Ролята на тази агенция е да работи за защитата на основните права на гражданите в Европейския съюз. Не говорихме за свиването на гражданското общество, за свободата на изразяване, плурализма на медиите. Това са теми за бъдещи важни дебати. Не говорихме също така и за новата тенденция на език на омразата и проблематичната ситуация в интернет и там Европейския съюз се опитва да предложи защита на гражданите. Много благодаря и ще се радвам да продължим обсъждането на тези толкова важни теми. Благодаря, госпожо комисар, казва председателят. Дами и господа, моля, заемайте тихо местата си. И накрая ще дам думата на нашия докладчик, господин Хосе Мария Терикабрас. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за вашите изказване и за вашата подкрепа. С този доклад ще изпратим послание, че утвърждаването и защитата на човешкото достоинството равенството, правовата държава и човешките права ще направи Европа един уникален политически проект. Това е единственото място, където човешко достоинство е в центъра на цялата политика и Европа ще продължи да бъде в постоянен контакт и диалог с гражданите си. Хартата на основните права провъзгласява правата, които трябва да бъдат зачитани. Ние продължаваме да осъщаме нарушаването на разпоредбите на хартата. Наш дълг е да защитаваме най-слабите и да се противопоставяме господин председател. Благодаря ви. Приключваме дебата. Гласуването ще се проведе днес. Благодаря ви за сътрудничеството с 1 минута и 49 секунди. Пресрочихме времето. След една минута започваме гласуването. Euh, Скъпи колеги, започваме гласуването. Ще помоля всички, които влизат в залата, да заемат местата си. Мисля, че господин Андрю трябва да го помоля изрично. S'il vous plaît, mes chers collègues. Мисля, че вече всички са горе-долу готови. Започваме гласуване. Първия е доклада на господин Корумбажев създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци. Той поиска думата и му я давам за две минути. Господин Корумбашев. В залата ли е господин Корумбашев? on y va, on y va. Je ne le vois pas arriver. Bien, nous allons passer au vote. Il s'agit euh, d'un vote. Добре е да преминем към гласуването тогава. Еднократно гласуване. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Бъге, споразумение за асоцииране с Централна Америка. По именно първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Фернандес и Гуалтиери. Изменение 1 ЦП1 за против въздържали се приема се. 1 ЦП2 първа част за против въздържали се приема се втора част за против въздържали се Приема се 1 CP3 първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се по именно 1 CP4D. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно ЦП 5. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно ЦП 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно ЦП 7 е за. Против въздържали се. Не е много ясно, нека проверим, моля гласувайте. Край на гласуването. Сега е съвсем ясно. Приема се 21 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 по именно моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1 CP 8 за против въздържали се приема се. По именно изменение 30 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 CP9 за против. Въздържали се. Приема се. 31 по имено. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно C510 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 по имено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против въздържали се, отхвърля се. Едно ЦП 11 за, против, въздържали се, от, приема се. По именно 7 CP1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно цп 12 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 7CP2, 1CP13, 15CP2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се поименно гласуваме 7 CP31, CP14, 15 CP3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По именно гласуваме 7 CP4, CP15. Моля, Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 7 CP5, 1 CP16, 15 CP5. имено моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8 имено моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 1 ЦП 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 по имено Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 1 цп 18 за против, въздържали се, приема се. 35 по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 Д и 23 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 1 CP19 за, против, въздържали се, приема се. 36 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 по имено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По имено 38, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 39 за, против, въздържали се, отхвърля се 40 за, против, въздържали се, отхвърля се 41 по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 11 по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По именно 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за. Против въздържали се, отхвърля се. 2 и 16 за, против, въздържали се, приема се. 25 по именно, моля гласувайте. Лювате клю. Край на гласуването. Отхвърля се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 1 CP20 за, против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 1, CP21 за, против, въздържали се, приема се 14 по именно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1 CP22 за. Против. Въздържали се. Не е много ясно. Нека проверим. Моля, гласувайте 1 CP22. Край на гласуването. Приема се. 27 за. Против въздържали се, отхвърля се. 3 поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 де за, против, въздържали се, отхвърля се. 1 CP 23 за, против, въздържали се, приема се. 4D и 19D за, против, въздържали се, отхвърля се. 1 CP 24 за, против, въздържали се, приема се. 20D за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласуваме пето изменение. Край на гласуването. Приема се По именно гласуваме предложението на комисията. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Искам да дам думата на докладчика господин Фернандес. Благодаря. Съгласно член 59, параграф 4, бих искал доклада да се върне в Комисията за междуинституционални преговори. Трябва да гласуваме това предложение. За, против, въздържали се, приема се, следователно Документът ще се препрати на компетентната комисия. Това е междуинституционален въпрос. Преминаваме към доклада на Кинга Гал, временен документ за пътуване на ЕС. Едно до 4 като изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Шесто изменение. Край на гласуването. Приема се 7 за против. Като чили е наравно, нека да проверим. Седмо изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се според мен. И сега гласуваме предложението на комисията по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на госпожа Компола Натри, програма за научни изследвания. Изменение 1, 3, 4 и така нататък. Блок за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, поправя се председателката, приема се. Втора част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, шесто изменение, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 30 изменение за, против, въздържали се. Приема се 11 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 по имено моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 34 по имено моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 5 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се убедително. 31 во изменение по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32 по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 33 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме предложението на комисията по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Мато от годишен доклад на ЕЦБ. Втори параграф, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втора по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първоначален текст, трети параграф. За. Против въздържали се, приема се. Изменение четвърто по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 10 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 16, първа част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Пак по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. На гласуването. Отхвърля се втора част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Текст по именно първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по именно моля гласувайте. Приема се. Изменение 2, първа Край на гласуването. Отхвърля се втора част по именно моля гласувайте. Край на глас. Хвърля се. Съображение С. Първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение трето по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и по именно цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Торвалдс, Банков съюз, годишен доклад за 2018 година. След първи параграф, изменение 9 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 по именно. Край на гласуването. Това е поискане на ГУЕ. Край на гласуването. Отхвърля се. 12. Тук няма поимено за против, въздържали се, отхвърля се. 13 по имено, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 3 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. По именно изменение 1, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. И по именно цялата резолюция, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Премина на господин Фиса Сейшела споразумение с Перу и Колумбия. Изменение едно, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 2 за, против, въздържали се. Отхвърля се 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 на две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се. Трябва да проверим втората част на четвърто изменение. Край на гласуването. Приема се. Първоначален текст по параграф 18. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се по именно шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 на две части. Първа – за, против, въздържали се, приема се. Втора – за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се и по именно цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И последният доклад, по който гласуваме на господин Терикабра състояние на основните права в ЕС през 2017 година, параграф 7 на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст, параграф 10 за. Искате втората част да я проверим ли? Добре, втора част на параграф 7, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първоначален текст, параграф 10 за, против, въздържали се, приема се. По параграф 15 за, против, въздържали се, приема се. 23. Искате да проверим 15 параграф. Добре, беше много близък резултат. Нека гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Параграф 23. Първоначален текст по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22. Позоваване по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение F, първа част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се и гласуваме цялата резолюция по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не дейте да вадите картите си. Приема се. Много ви благодаря, скъпи колеги.